Рени. Беше проверен мандата на госпожа Мария Тереза Гименес Барбат и нейният мандат влиза в сила от 25 ноември 2015 година. Ако няма никакви възражения, няма такива. И има две препоръки за неповдигане на възражения срещу делегирани актове. Ако няма срещу тези делегирани актове възражения, те се считат за приятие, ако 40 депутати не се обединят срещу тези препоръки. В противен случай тези препоръки ще бъдат подложени на гласуване. може да ги намерите